Ah, добър ден на всички. Много се радвам да ви кажа добре дошли. Казвам добър ден и на целия свят, тъй като нашето заседание може да се проследи в интернет. Знаете, че това е изслушване по държавните инвестиционни фондове. Още мината година искахме да организираме подобно изслушване, защото има интерес. Много ми е приятно сега да открия изслушването. Това е тема, която е обсъждана подробно през последните няколко години, тъй като имаме 5 до 8 трилиона щатски долара, които се обхващат от такива фондове. Зависи каква дефиниция ще се използва. Държавните инвестиционни фондове са много важни за макроекономиката, за финансовата стабилност. Те са пряко свързани с обществените финанси. свързани са и с флуктуациите на обменния курс. Следователно е много важно разработването на политики за тези фондове или ДИФ. Същевременно би трябвало да се гарантира, че ще има ясно разграничение на отговорностите между управляващите органи трябва да има и система от взаимни проверки. Целта на днешното изслушване е да направим своята оценка. Дали тези фондове работят добре, има ли достатъчно прозрачност. Също така трябва да обсъдим и системните показатели. Трябва да се запитаме, възможно ли е да има и някакъв дестабилизиращ ефект. Правителството е регулатор, но може ли да бъде и участник на пазара? Какво става с припокриването на тези роли? И накрая ще говорим за това как тези фондове могат да допринесат за дългосрочното финансиране в Европа, особено в контекста на Европейския фонд за стратегически инвестиции или ЕФСИ. Нека представя накратко нашите оратори. Приятно ми е да кажа добре дошъл на господин Торе Фамбра, който е държавен секретар в Норвежкото Министерство на финансите от 2015 година. Той се занимава с надзора и на Норвежкия пенсионен фонд – с активи 900 милиарда щатски долара в началото на 2015 година. При нас също така е господин Гидо Бикисао, директор на отдела по институционална стратегия в Европейската инвестиционна банка, която познаваме всички. Неговият отдел се занимава именно с тези фондове. И накрая много ми е приятно да кажа добре дошла на професор Стефани Грифит Джонс, която е била с нас и по време на други изслушвания. Тя се занимава с макроекономическите изследвания и в момента е директор по финансовите пазари в Колумбийския университет. Има много публикации по темата. На всички ще кажа добре дошли. Не разполагаме с много време, всеки разполага с по 10 минути. След това ще дам думата на моите колеги. Първо ще дам думата на господин Торе Вамрак. Благодаря, господин председател. Държавните инвестиционни фондове или ДИФ се дефинират като инвеститорски инструменти с специална цел, които са притежание на правителството. Принципно има такива 80 фонда, които възлизат на около 7400 милиарда штатски долара, 10% от световния пазар на регистрираните акционерни капитали и инвестиционни облигации с инвестиционен рейтинг. Над 57% идват от добива и износа на нефт и газ. Най-големите фондове са в Норвегия, Китай, Абу Даби, Саудитска Арабия, Ковейт, Сингапур и Катар. Това са доста различни страни, исторически и политически. Имат и различни институционални механизми, различни традиции и при прозрачността. Ето защо е трудно да се приложи един и същ подход към всички тях. По тези причини аз ще разгледам най-вече Норвегия и нашия Държавен инвестиционен фонд, който се нарича Правителствен пенсионен фонд. Ние прилагаме принципите от Сантяго Участвахме при тяхното разработване 2008 година. Това са 24 общоприяти принципи и практики при ДИВ, свързани с прозрачността, доброто управление, отчетността и разумното инвестиране. Норвегия не е член на Международния форум за ДИВ, но ние подкрепяме този форум и затвърждаването на принципите от Сантяго. За нас тези принципи са минимални стандарти. При европейския дебат по ДИВ основното е свързано с прозрачността и несигурността по отношение на инвестиционните дейности. Затова първо ще обясня защо Норвегия управлява толкова голям държавен инвестиционен фонд. Нашия фонд първоначално се наричаше Норвежкия петролен фонд тъй като по този начин се обяснява откъде идват финансите. Принципно фондът беше основан 1990 година, две десетилетия след производството, след като производството на нефт в Норвегия започна. Идеята беше приходите от петрола да покриват бюджетния дефицит – този капитал се инвестира и в чужбина. Тогава, когато е необходимо да се защитим от някои флуктуации при приходите от петрола. Може да се каже следователно, че този фонд беше създаден по фискални и монетарни съображения, а не, че нашата държава искала да бъде голям международен инвеститор – На първо място обаче трябва да се има предвид, че тук трябва да се поеме и някакъв риск, за да може той да бъде поет. Ние трябва да знаем кои са основните участници. Нещо много важно, за да се справяме с променливата пазарна среда. При нас основният участник е Норвежкия парламент, а притежателите на активите в крайна сметка са гражданите на Норвегия. Правителствената рамка за този фонд предвижда ясно разделение на ролите и отговорностите. Министерство на финансите носи официалната отговорност за управлението на фонда, а оперативното управление се извършва от Норгес Банк. Това е нашата централна банка. Министерството определя показателите, както и границите за отклонение от индекса за нашия управител на фондовете. Принципно при инвестиции в други страни, индивидуални компании, процедурите е, се разработват отделно от политическите органи. Ние искаме е, риска да е минимален, като насоките за фонда не бива да съставляват някаква политическа намеса, а по-скоро да бъдат предварително условие, така че фонда да бъде легитимен. За да има парламентарна и обществена подкрепа при управлението на фонда е много важно нашата собственост в различните компании по света да бъде приемлива за норвежките граждани но фондът не е свързан нито с екологични политики, нито може да се използва като инструмент на външната политика. Ние работим с различни страни, сектори и компании, за да намалим риска. Е, фондът работи с около 9000 компании и 1200 отделни емитента. Принципно Нашият фонд е един дългосрочен инструмент, чрез който правителството пести средства. Е, принципно имаме фиксирано тегло от 62,5% на индекса на показателите. При недвижимото имущество имаме 7% от капитала на фонда. Ако сравняваме с портфела за световните пазари, можем да кажем, че ние по-скоро сме обвързани с капиталите, отколкото с облигациите с инвестиционен рейтинг. Като ние се опитваме да променим баланса в нашия инвестиционен портфейл. Така че да имаме повече от 4% точки, що се отнася до стратегическото разпределение. Фондът също така инвестира и в европейските пазари. Имаме и облигации, издавани от различни банки, като Европейската инвестиционна банка. Политически можем да кажем, че прозрачността е изключително важна, за да има подкрепа за фонда. По този начин може да се предприема и краткосрочен риск, за да се гарантират дългосрочните инвестиции. Ние се придържаме към принципите от Сантяго. Министерство на финансите е съставило инвестиционния мандат с изисквания за максимална прозрачност. Всички холдинги, приходите и нерегистрираните недвижимости се оповестяват всяка година. Прозрачността е много важна и за разбирането на това как се управлява фонда. Всички страни, които получават инвестиции по фонда, също така получават необходимата документация. Тя може да се намери и на веб страниците на Министерство на финансите и Норвежката Централна банка. Благодаря. Вие се съобразихте с ограничението във времето. Гидо Бикерзао е нашия втори оратор. Благодаря, господин Фербер, уважаеми депутати, драги колеги. За мен е чест, че, че ме поканите да говоря с държавните инвестиционни фондове. Това са инвеститори, които управляват активи, превишаващи 7 трилиона щатски долара. В своите коментари ще се спра на 4 основни елемента, които трябва да бъдат отчетени, за да разберем по-добре сложността на държавните инвестиционни фондове, а именно желанието за инвестиции, пазарно въздействие, ноу-хау, надлежна проверка – управление и конфликт на интереси, държавни инвестиционни фондове като партньори в дългосрочни инвестиции. Започвам с готовност за инвестиции. Държавните инвестиционни фондове са дългосрочни инвеститори, които имат по-висока готовност за поемане на риск от средните инвеститори. Инвестиционните им стратегии се характеризират с бавен инвестиционен процес в съответствие с дългосрочния характер на тези фондове. Процес, който намалява колебливостта на процеса на, купув... на покупко-продажба в сравнение с други фондове. Това е една от, едно от най-големите предимства на тези фондове, тъй като техните инвестиционни стратегии не са мотивирани от краткосрочна възвръщаемост, и следователно върху тях не въздействат краткосрочните промени в цените. Еволюцията на капиталовите пазари през последните десетилетия се характеризира с засилващо се присъствие на а, фактори, чието инвестиционни стратегии се оценяват всеки ден. А, продажбите се извършват само в конкретни обстоятелства, освен това, инвестиционните фондове се разделят на стокови и не стокови. Първите са мнозинство и са по-изложени на потенциални изисквания за продажби за стабилизиране на колебливата доходност. По отношение на ноу-хау и надлежната проверка, Извинявайте, казва ораторът. Ако държавните инвестиционни фондове са стабилен дългосрочен инвеститор от пазарна гледна точка, въпроса за способността му да взима решение за добри инвестиционни стратегии е в сърцевината на въпроса за евентуалния системен риск. Нашия опит сочи, че при някои от тези фондове, по-конкретно близкоисточните фондове, процеса на надлежна проверка и специфичният инвестиционен ноу-хау не са много развити. За някои фондове инвестиционните решения са свързани с бюрократичен процес – а не с задълбочен анализ на активите. В някои случаи фонда оправомощава трета страна да избере инвестиции в съответствие с предварително договорени принципи, следователно да те делегират частично или изцяло процес на надлежна проверка. Що се отнася до управлението и конфликта на интереси, има нужда от повече напредък в областта на управлението и прозрачността. През 2008 година 30 фонда които представляват 80% от управляваните активи, изложиха принципите за насърчаване на прозрачността, доброто управление, отчетността и предпазливите инвестиционни практики, така наречените принципи от Сантьяго. Създадената работна група за тази цел беше трансформирана в Международен форум на държавните инвестиционни фондове, която насърчава обмена на становища по въпроси от общи принципи, улеснява разбирането на дейностите на държавните инвестиционни фондове. Независимо от спазването на тези принципи, продължава да съществуват сериозни различия между фондовете по отношение на изпълнението на практиките и прозрачността в някои случаи се смесват инвестиционните решения и държавните интереси. Политическите цели, очаквани от държавните инвестиционни фондове, не са ясно документирани и това повдига въпроси за мотивите на някои инвестиции условията, с които са свързани инвестициите, тогава когато се делегира разпределението на активите, предполага условия, които са свързани с политическите цели на държавите, а не чисто финансови съображения. Липсата на прозрачност има сериозно влияние върху управлението на много фандове това по всяка вероятност се дължи на уникалния характер на държавните инвестиционни фондове, които обединяват цели, свързани с управлението на фондовете и потенциални политически цели. Някои от фондовете не се управляват достатъчно прецизно и следователно няма достатъчна независимост от правителствата. Това повдига някои въпросителни за потенциалното използване на сериозните ресурси на тези фондове по причини, които не са свързани с инвестиционния характер на фондовете. Най-сетне държавните инвестиционни фондове като партньори за дългосрочни инвестиции. Възоснова на казаното до сега, характерът на държавните инвестиционни фондове е смесен, тъй като те групират две е, различни характеристики. Дългосрочна мисия с достатъчно гъвкав капацитет за поемане на риск и недостатъчно прецизно управление, свързано с ограничен капацитет за надлежна проверка. Първата характеристика означава, че държавните инвестиционни фондове са идеални партньори за дългосрочни инвестиции. Но, втория въпрос, но втория, втората характеристика повдига въпроси за това по какъв начин да се направи връзката с стратегическите инвестиции. На практика, държавните инвестиционни фондове понякога проявяват интерес към възможността за инвестиции в дългосрочни активи, създадени от многостранни банки за развитие. В някои случаи те влизат в споразумение, където фонда е, е, е поел да запише част от активите, създадени от многостранна банка при определени условия. Многостранните банки са официалния кредитор, който запазва пълна отговорност върху всеки а, е, кредит. Очаква, очакването е, че многостранната банка, имайки предвид а, своя опит, а, е, ще успее да договори подходящи условия в при определени обстоятелства. Това повдига два взаимно свързани въпроса. Риска за репутацията и отговорността. При проблеми в изплащането на кредита не е ясно дали многостранната банка ще успее да запази своята способност да договаря условия, които може да не са финансово оптимални за инвестицията, с оглед на други съображения, като социално екологични въздействия. Освен това не е ясно дали условията, които налага фонда, за да разпредели ресурсите между активите, създадени от Многостранната банка, могат да намалят независимостта и при в процеса на надлежна проверка и подбор. При процеса на подбор обикновенно се взима конкретно решение от фонда за приемане на всяка инвестиция. Преференциален капацитет за договаряне на изгодни условия в случай на трудности. От историческа гледна точка, многостранните банки успяват да осигурят конструктивен диалог с правителствата и властите тогава, когато има пряко или косвено въздействие в, в публичната администрация на дадена страна. Такъв диалог означава, че многостранните банки имат преференциално положение, тъй като те а, имат ограничени балансови отчети, следователно ограничени активи. Но освен това, многостранните банки е, подкрепят кредитополучатели в трудни ситуации и работят в тясно взаимодействие с правителствата, за да е, намерят е, решения във времето, докато се грижат за опазване на економическите интереси на инвестициите. При партньорство или споразумение за делегация, за делегиране на инвестиционните решения, общият размер на активите могат да се увеличат до степен, до която диалогът за възстановяване да, се, да бъде затруднен. С оглед на тези съображения е необходимо да се обмислят възможностите и методите за такава инвестиция. Необходимо е да се осигури пълна независимост в цикъла на създаване на активи. Тази независимост би защитила многостранната банка от компромис с политическите цели. Освен това, тази независимост е необходим елемент за намаляване на евентуалния риск за репутацията и всяка промяна в стимулите. Това по всяка вероятност е вярно в случай на насочване на ресурси на държавни инвестиционни фондове към проекти, чиято независимост трябва да се защити. Заедно с това непрекъсна диалог с държавните инвестиционни фондове, по-конкретно за насърчаване на по-добро управление и прозрачност. Благодаря. Благодаря не на последно място. Давам думата на Стефани Грифит Джонс. Благодаря ви за поканата. Ще се спра на три аспекта. Първо, еволюцията на активите, свързани с фондовете стратегически държавни инвестиции. След това мотивацията за създаването на такива фондове и също някои аспекти, свързани с тези държавни фондове и ЕФСИ. Има няколко графики и таблици, които показват, че първоначално тези фондове са се разраствали значително, особено във времето, в което цените на стоките са били високи. През 2007 година нивото е било 3 трилиона евро, 10 години по-късно 7,5 трилиона долара е това ниво. Нещо, което е интересно в таблицата и в графиката е, че когато а, през 2010 цените на стоките паднаха драстично и, и страни, някои от страните а, имаха излишък по текущата сметка, то тези а, активи а, не са допринесли до голяма степен от 2014 до 2016 на практика е имало много малки колебания, що се отнася до обема на оценките на активите. Това е в графиката и в таблицата. И смятам, че е провеличено негативното въздействие на спадането на стоеността на активите. Интересно е да се направи разлика между тази скала и другите заинтересовани страни. В глобален мащаб има 33 трилиона долара активи. Това е няколко, в няколко пъти повече средствата, с които разполагат инвестицион, държавните инвестиционни фондове. От 2015 до 2017 общия обем на активите не се е променил. Дори и тези фондове, които са свързани с активи от добива на нефт и газ, въпреки че има изпад на цените на нефта и газа. Страните първо използват своите валутни резерви и продават, може би, държавните си облигации, с които разполагат и се опитват да запазят ресурсите в ДИВ. Господин Мартис Канте ам, а, разказа за норвежкия държавен фонд – и може би в бъдеще няма да може да се оказва такава подкрепа на активите, каквато е оказвана в миналото, но баланс има цикличен характер. Кризата от 2008 и 2009. Тя показа, че тези фондове могат да имат своята много важна роля за финансовата стабилност, като спомагат за рекапитализирането на някои от големите а, финансови банки, които претърпяха големи загуби. Много често по време на световната финансова криза. Те средства се използвали за да се запази а, функционирането на финансовия пазар, като са изкупувани активи. Пазарите в бързорежащите се страни се свиха, както и производството на нефти и газ. Това има въздействие върху банковия сектор, но за DIF, DIF няма такава опасност, защото дори да се свият, те запазват стабилната си позиция. Средствата в ДЕЕФ се управляват по друг по-устойчив начин. И на следващо място искам да говоря за различните източници на ДИФ и натрупването на средствата и тяхното въздействие. Тук ви обръщам внимание на втората си таблица, таблица номер 2. Важно се започва с текущата сметка. Една от основните причини за съществуването на DF е съществуването на дефицит по текущата сметка. Има различни мотиви обаче. Първо говорим за мотива за заменяне на богатството, като се измества фокуса върху различните източници на енергия. Освен това, се прави опит да има трансформиране на активите от един вид в друг. Някои страни предпочитат ресурси да бъдат оставени все още неизчерпани ако не са необходими за пряка консумация. Натрупват се активи, които водят до устойчив растеж в бъдеще и спомагат за устойчивото развитие на местната економика, като тук роля имат и дългосрочните пенсионни фондове. Економическия натиск може да доведе до свръхпотребление на ресурси в наши дни и може да има последици в други области. Постъпленията могат да се използват и в международен мащаб, и е, в национален мащаб. Понякога ресурсите не се изчерпват, е, като се използват различни инструменти в зависимост от нивата на доходност в отделните държави членки. В Норвегия, например, се говори за дългосрочни спестявания, защото населението е богато, но в други страни част от средствата се използват за социални цели и за действия, които имат краткосрочно въздействие. Има и друг мотив, свързан с устойчивия ем, излишък по текущата сметка. Има някои економики, които не се позовават на природни богатства. Китай и други азиатски държави също са интересен случай, но когато подготвях презентацията си, взех предвид Германия и Нидерландия, които също се характеризират с, с оценка по с излишък по, по текущите си сметки. Има и други циклични мотиви. Има а, р, реален експорт от една страна и нещо, което е свързано с външните цени. Бума при стоките има въздействие върху инструмента за стабилизиране. Трудно е за страните да оценят по какъв начин цените ще се променят, дали тези промени ще са преходни или устойчиви. Има и друг мотив за самоподсигуряване. Набляга се по-скоро на капитала, отколкото на излишъка. Капиталът обаче е процикличен, не само в развиващите се, но и в развитите се страни, като Португалия, Гърция, Испания. Има много критерии, свързани с об, обръщането на посоката на капиталовите потоци. Фондовете трябва да се използват при съставянето на самите инвестиции, като се използва излишъка, и като се има преди, че тези фондове са дългосрочни Ако говорим само за нетни капитали, тогава не говорим изцяло за ДИФ. Има и стратегии за разпределянето на средствата. има значение какъв е происхода на излишъка. Има разлика и когато активите са по-дългосрочни, по-постоянни. По такъв начин хоризонта е по-далечен и ам, стратегиите са по-дългосрочни. Критериите за избор на портфел от активи може да е различен, що се отнася до DIF. По-малко са спекулациите, по-дълги са сроковете за частните инвеститори. Това е голямо предимство, когато говорим за привличане на ресурси към тези фондове. Важно е критериите да са прозрачни и а, други цели да не се използват като извинение за ниска възвръщаемост устойчивото развитие, е нещо също много важно, с което се характеризира и Норвежкия фонд, както и всички ДИФ. И накрая искам да се спра на това, по какъв начин тези активи от ДИФ могат да се вледат в дългосрочни инвестиции в Европейския съюз, особено в контекста на ЕФСИ или така нареченият план на Юнкер. Суверен държавните инвестиционни фондове са идеални за инвестиране в инфраструктура, особено в екологосъобразни проекти и а, Инфраструктурата е инвестиция, която е с висока стойност, дава възможност за разнообразяване на инвестициите, като се разнообразяват тези свързани с дяловия капитал и с облигациите. Пенсионните фондове и застрахователните предприятия са идеални за дългосрочно финансиране. ДЕЕФ, въпреки че намалява дела си на активите, е, е изложен по-малко на различните ценови класи привлича средства, които могат да се влагат дългосрочни инвестиции. Европейските а, облигации също са важни в тази връзка. Трябва да има инвестиции, които да бъдат широко застъпени посредством EFSI. ДИФ могат да дадат своя принос, като предоставят средства – и при нисък риск. Трябва да се създаде специфичен механизъм за набиране на средства по ДЕФ и така да се канализират средства в Европейския съюз. Ролята на китайските инвеститори започва да расте, в, що се отнася до ЕФСИ. Азиатската инвестиционна банка може да провежда съвместни инициативи с, е, е, с Европейската инвестиционна банка. Германия и други страни играят важна роля в плана на Юнкер. Черпи се от опита на други успешни банки за развитие по света – Трябва да се разшири обхвата за тези банки за развитие на национално ниво. Като пример може да се даде Норвежкия държавен фонд за инвестиции и той може да се ползва като пример за други инвестиции в Европа. Има и други механизми, които трябва да бъдат развити, за да се постигнат по-дългосрочни цели. Германия и Нидерландия имат много големи дефицити по текущите си сметки между 9 и 10% от БВП. Какви механизми могат да бъдат създадени за тези държави, за да могат да канализират своите дългосрочни спестявания и те да са продуктивни за Европейския съюз? за тяхната страна или за останалите а, страни. Мога да се използва механизма, механизма като EFSI може германските пенсионни фондове да инвестират в други държави членки? Какъв ще е най-добрият механизъм, който да създаде стимули за това? И накрая ще кажа, че въпреки, че е толкова важно институции като Е и Б да дават гаранции на частния сектор, също така е важно да се избягват в частния сектор случаите, в които при непредвидени обстоятелства не се поема отговорност. Благодаря и сега преминаваме към въпросите и отговорите, както е обичайно, максимално две минути след което участниците на трибуната ще имат по 3 минути за отговор. Първо Бурхарпа от ЦНП. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за вашата готовност да сте тук в ЕКОН и за това, че изразихте готовност да отговорите на нашите въпроси. Имаме представител от Норвегия, който сподели успешния опит на инвестиционния фонд в страната. Този фонд е много специфичен и успехът в тази област може да бъде използван и на други места. Имам въпрос към господин Фамрак. Господин главен секретар, може ли да кажете нещо по-подробно за това какви условия са необходими, за да се използват по успешен начин държавните средства, които са натрупани. Питам ви във връзка с това, че на европейско ниво трябва да се помисли за по-добри рамкови условия за такива държавни фондове да бъдат създадени. Нещо друго, как когато има противоречие между политическите цели и държавните фондове от една страна и от друга страна очакванията на инвеститорите винаги имат напрежение в тази област и това е свързано най-вече когато доходността или възвръщаемостта не е такава каквато се очаква. Каква е вашата гледна точка по този въпрос? Заповядайте. Ще отговоря на въпроса. Аз имам известен опит с нашия фонд. Мисля, че някои от основните условия за създаване на един функционален, успешен фонд означават да се знае каква е целта. При нас целта беше изцяло финансова – Трудно е един фонд да има няколко различни цели. На второ място е много важна прозрачността. Това според мен е съществено, защото ние живеем в отворени общества в Европа. Трябва да има точно докладване на всичко, което се случва във фонда – така че да се създаде пълно доверие. На трето място. Важно е да има ясно разделение на ролите. Вече обясних, при нас Министерството задава основните насоки – за работата на управителя на фонда, а управителя на фонда е този, който носи отговорност за начина на работа. Благодаря. Как се съчетават политическите цели с доходността? В този случай трябва да се мисли в какво се инвестира. Когато се инвестира в дългосрочен актив, то не може да се очаква мигновена печалба. Може би и за това се инвестира в търговски активи, А когато имаме неликвидни инвестиции, като недвижимата собственост, например, се придържаме към типа активи, които не могат да окажат съществено отражение. Заповядайте. Като всички добри въпроси, трудно е да се даде отговор. Първо, възможно е наистина да има тясно политически цели при отношенията с различни страни, но това би могло да има и положителна страна. Например, Норвегия има своите благородни цели, също така е възможно да има цели, които всъщност са ползи за потребителите на фонда. Имаме цели на развитието, имаме и търговски цели. Те могат да се припокрият, но когато не се припокриват, е възможно да се прибегне до обществено финансиране. Например, ако един зелен проект не е достатъчно печеливш, за да привлече инвестиции и многостранния фонд също не помага, би могло да се добави още малко. Стига да има достатъчно прозрачност. Така се балансират и двете цели. Разбира се, тук е много важно държавните инвестиционни фондове да се управляват добре. От друга страна, ние изискваме ДИФЕ да бъдат изключително прозрачни, но не изискваме същото при хеджираните фондове. Благодаря. Нека ви напомня, че ние имаме и да гласуваме след дискусията, така че бъдете по-кратки. Перванш Берес за социалистите и демократите. Благодаря за тези изказвания по една тема, която според мен не се разглежда толкова често, колкото заслужава. Е, с оглед на компетентността на нашата комисия, въпросът е дали трябва да се намесим с един интегриран европейски подход – В началото на кризата председателя Барозо излезе с някои размисли по този въпрос, но не се направи много на европейско ниво. Това, което ме интересува е следното. До сега много говорихме за тези фондове като начин на инвестиране. Но има една тема, която много ни вълнува – стратегия за инвестиции, която би могла да заплаши всъщност е, суверенитета, когато се влияе на дадена държава и се отива по-далеч от това, което е в нейни интерес. Например, големите приватизации на инфраструктура. И ние знаем, че американските законодатели разполагат с механизма на САС, Те могат да извършат своята собствена проверка. Не знам дали на Европа не трябва подобен механизъм. Или, що се отнася до управлението на фондовете, трябва просто да се изисква когато определени фондове инвестират в Европа, да следват определени правила – или може би смятате, че съществуващите норми са достатъчни. Предполагам, че вие сами ще решите кой да отговори на въпроса ми. Благодаря, кой желая да отговори. Без да посочвам. Господин Вамрак, благодаря, господин председател. Струва ми се, че повечето от вашите въпроси не са приложими към Норвежкия фонд, е, защото принципно ние инвестираме много малка част, ако разглеждаме като дял от капитала на всяка компания. Нито една от нашите инвестиции не може да надхвърли лимита от 10% от капитала на компанията. Разбирам обаче, че в други случаи може да се стигне до проблем. Аз говоря за ограничението при капитала. При инвестициите в недвижимата собственост имаме много по-голяма собственост. Това отговаря и на съответната област – но същото въжи и за инвестициите в нерегистрираната инфраструктура. Там дяла може да е много по 10%. Благодаря. Професор Грифит Джонс, накратко, струва ми се, че това наистина отново е отличен въпрос. Принципно могат да се поставят условия – ако една компания се приватизира, трябва да сме сигурни, че цената на продажбата отговаря на пазарните цени. На второ място много е важно да не се купуват само ефтини активи, а и да се допринася за производителната активност производителния капацитет. Да се създават стимули за насърчаване на нови важни инвестиции. Благодаря, Гидо. Съвсем накратко. Въпросът е наистина важен и е пряко свързан с прозрачността. Принципно трябва да се прави разлика между търгуеми и нетъргуеми активи. При търгуемите активи законодателно могат да се определят максимални нива на инвестиране. Това въжи за капитала, както и за сделките с фиксирани приходи. Възможно е да се фиксират нива, за да няма конфликт на интереси. При нетъргуемите активи това е малко по-сложно. И там основният въпрос би бил как да има достатъчна прозрачност и как да се въведат предпазни механизми, които да гарантират независимостта на активите, в които се инвестира от съответния държавен инвестиционен фонд. Благодаря господин Лука от името на ЕКАРЕ. Аз не бях включен в списъка, но с удоволствие на немски. Um, ein, ein Staats... Такъв държавен фонд фонд ползва държавни средства, които се инвестират за натрупване на средства, които да са от полза за държавата. Средствата са постъпления от природни ресурси или от други източници. ДИФ е един фонд, в който ам, едва ли не целево се вливат държавни средства. Да речем, правителството или парламента взима решение да създаде такъв фонд и да влее средства в дългосрочни инвестиции като очаква подкрепата на населението. Ако това е целево създаване на активи, то поне гражданите трябва да подкрепят тази идея в своето мнозинство. Не е ли по-добре да се използват капиталовите пазари и посредством сертификати да се генериран допълнителни средства и да се влеят в проекти, които се подкрепят от гражданите. може би е по-добре да станем свидетели на такива проекти, в които се използват и, приват, и частни средства, като във времена, в които лихвите са толкова ниски – е трудно да се постигне висока, висока доходност. Дали, що се отнася до ДИФ, e е обмисляно и ам, набирането на частен капитал, който да се използва за осъществяването на въпросните инвестиционни проекти. Кой желая да отговори? накратко. В някои случаи това вече е направено. Вземете китайското правителство, което използва някои от активите си, не знам дали от фонда или от резерва, за създаване на европейската, на азиатската, извинете, инфраструктурна банка. Така че Има примери. Имаме и добрия пример с капитала на Европейската инвестиционна банка. От друга страна, може да се е, вземат заеми от пазара и да имаме лостови ефект. При FC, например, той е около 15. Чрез съфинансиране и заеми от пазара това може да се постигне. И според мен тук няма нищо лошо, защото институциите са преминали през съответните проверки. Но не знам дали е добре ДИФ да вземат пряко заеми. Всъщност, хубавото при тези фондове е, че те самите са дългосрочни активи и могат да се инвестират без да има променяемост. Благодаря нашият фонд е захранван от приходите от износа на нефт и петрол. Това е невъзобновяем вид доход за правителството. И нашата договореност с гражданите е, че ще добиваме този ресурс за ограничен период от време. Но би трябвало ползите да се усетят. За това имаме подкрепата на населението. Това е един вид договор между поколенията, що се отнася до изразходването за различните поколения. Ние не намаляваме данъците, а искаме приходите да се използват от няколко поредни поколения. Това е обвързано и с БВП. Теоретично бихме могли да добавим капитал към този фонд, като заемем от частния пазар, но това до някъде променя самата цел на фонда. А този фонд ще започне да управлява богатство, вместо просто да опазва богатството. Благодаря за ЕНС Бернар Моно. Добър ден! Моят въпрос е насочен към държавния секретар. Става дума за стратегията, връзката между стратегията на държавните фондове и независимостта. Сумата на инвестициите е огромна и решението за инвестиция в дадена страна може да има сериозен ефект на световно ниво фондовете от Близкия изток и Азия са най-високи от нас, за нас. Тези фондове са пример и заплаха. Става дума за интелигентно за интелигентно управление на природните богатства в Норвегия а също така и за стабилизация на економиката. Тези фондове могат да бъдат заплаха, защото тези масив, масирани инвестиции могат да компрометират независимостта на дадена страна. Пример за това е Катар. Ето защо имам няколко въпроса, за да разбера функционирането как, какво значение има политическия фактор във вашите решения? Каква е вашата инвестиционна стратегия? Съществуват ли случаи, в които недостатъчната доходоносност ви потикват да повлията върху управлението на предприятието? Може, е, обмислите ли възможността за активен инвеститор? А, как стои въпроса с а, е, изкопаемите горива? Изключвате ли и неетичните сектори, е, не, неетични практики от страна на ръководството. Благодаря. Ще се опитам да отговоря накратко на въпросите за процеса на взимане на решение. Да, раз, има разделение на задълженията между Министерство на финансите и управлението на фонда. Имаме насоки, ясни насоки за, управ... за управителя на фондовете. Най-напред има финансова цел, която е свързана с максимална финансова възвръщаемост. Определя се и лимит на риска всяко инвестиционно решение се взима от Централната банка по отношение на доходността на всяка облигация. И с оглед на това дали предприятието може да, да донесе добра възвръщаемост на инвестицията. Имаме и етични насоки, които също се взимат предвид при взимането на решения. Споменахте ядрени оръжия, въоръжения. Ние не искаме да печелим от разработването на ядрени оръжия, нито пък оръжия за масово унищожение. Ето защо производителите на подобни стоки са изключени от обектите за инвестиция. Същото въжи за неетичното поведение, неетично поведение в е, за дълъг период от време. Това е също критерий, по който дадена инвестиция може да бъде изключена. Никой друг не иска да се изкаже. А Теодор Столоян от НП. Благодаря. Имам три въпроса. Първият е към Норвежкия инвестиционен фонд. Казахте, че Централната банка, която администрира тези фондове, има мандат от Министерство на финансите. С други думи, и се отчита на Централната банка. За нас това взаимоотношение между Централната банка и Министерство на финансите е странно, тъй като Централната банка е независима. Също така би трябвало да а, разполагате с конкретни знания за а, инвестиционната банкова дейност. It's much easier to say Guido than your family name. Um, Вторият ми въпрос е, е към е, Гуидо. Така, той е свързан с... Ние имаме е, богат опит в управлението на държавни предприятия. Създадахме агенция. Сега има нова идея вдъхновена от държавните инвестиционни фондове. Държавата има намерението да създаде държавен инвестиционен фонд, който от една страна ще администрира държавното участие във всички тези държавни предприятия и а, нова дейност, свързана с а, инвестициите. Моят въпрос е защо да се взимат средства, които не са свързани с природно богатство, като каквато е ситуацията в Норвегия. Високите петролни цени са потикнали страната да създаде е, инвестиционен фонд. В Румъния няма такива природни богатства и този фонд ще се, би се попълнил от самото предприятие. Защо да не се оставя средствата в държавния бюджет и решенията за инвестиции да се взимат в резултат на парламентарна процедура? И имам един въпрос към Стефани Грифи Джонс. И кога можете да използвате международни резерви, които са в балансови отчет на централните банки за държавни инвестиционни фондове. Long questions, please short answers. Дълги въпроси, но моля ви кратки отговори. Ще се опитам да изясня нашите взаимоотношения между Министерство на финансите и Централната банка. Има две много различни, два различни типа взаимоотношения. От една страна е паричната политика. Тук Централната банка е напълно независима от Министерство на финансите, но като в другата си роля като управител на фонд, Централната банка е управител на фонда по части по исторически причини. Тази банка се оказа най-подходящият управител на инвестиционния фонд. Управлението на фонда е част от специално звено в банката. Той има само един клиент, а Министерство на финансите. И тези взаимоотношения се управляват възоснова на инвестиционния мандат, който даваме на тази банка. Аз ще отговоря на вашия въпрос от гледна точка на процеса. Сега, разликата между институция, управляваща инвестиции и Държавен инвестиционен фонд и бюджетния цикъл, аз бих казал, че основната разлика се състои в това, че бюджетният цикъл е свързан с политическия цикъл, ако искате независимост от политическия цикъл, защото искате да използвате ресурсите за по-дълъг период от време, трябва да създаде една институция, която има известна независимост. И независимостта означава, че се разработват прозрачни критерии с ясна отговорност, като се измерват резултатите. И и след това се делегира управлението, защото не искате да има влияние върху управлението на фондовете. Не искате това да влияе върху а, фонда поради политически съображения. Чакаме трети отговора. Ще се опитам да бъда кратка. Мисля, че трябва да се прави разлика между капиталовата сметка и текущата сметка. Ако по текущата сметка има голям излишък и този излишък се очертава да бъде постоянен, както в Китай, смятам, че част от тези средства трябва да се инвестират. Ако обаче и излишъкът е свързан с временни условия, временна конюнктура, тогава една част от този излишък може да се държи в резерви, за да се, финансират, да се финансира внос. Нормално е за 3 месеца, но също така и за и за компенсиране на краткосрочни капиталови потоци. Най-сетне, вашите граждани, ако економиката се влуши, това може да доведе до несигурна ситуация и тогава може да е разумно да се сложи парите да се внесат в, да се насочат към инвестиция. А, дълго, постоянните а, постоянния излишък а, е разумно да се вложи в Държавен инвестиционен фонд за различни цели. Една от тях е диверсификация на економиката. Пол Танк от е, групата на Русейсте демократите. Благодаря, благодаря на гостите. Имам два въпроса. Единият е към е, държавния секретар. Сега, за да ви представя контекста Европейския парламент, много държи на идеята за отговорни инвестиции Пример за това е директивата за пенсионните фондове. Те се съобразяват с принципите на ОНЕ. Те се отчитат по закон. Каква е връзката между Норвежкия инвестиционен фонд и критериите на ООН? и каква е връзката с проблема за избягването на данъци. Прочетах, че в деня, в който са публикувани панамските досиета, Норвежкия фонд а, понесе сериозна, а, сериозни загуби, тъй като много от инвестициите са във фирми, свързани с тези досиета. Така че има не само економически, но и политически риск. Вторият въпрос е към професор Грифит Джонс. Е, интересуваме микроекономическият аспект на ЕФСИ. Казахте, че Германия и Холандия могат да намалят излишъка по текущата сметка, ако отклонят инвестициите на пенсионните фондове към Европа. Дали това е най-добрата стратегия? няма ли и друг начин да се намали този излишък? Благодаря. Най-напред искам да посоча, че Норвегия насърчава принципите на ООН за устойчиво развитие е, някои фондове е, също анализират е, нашите критерии за отговорност. Що се отнася до избягването на данъци, Радвам се, че повдигате този въпрос като голям и глобален и дългосрочен инвеститор за, нашите, за нашата дългосрочна възвръщаемост е важно не само да проявяваме отговорност към околната среда и социалната област, но също така е, и към данъчното облагане. Ние сме за това фирмите да плащат данъците, които са установени в приемната страна. Аз мисля, че въпросът е много добър. Всъщност, С професор Стиглиц пишем книга и там ще обосновем тезата, че първият отговор е, трябва да се намали излишъка по текуща сметка на страни като Холандия и Германия. Въздействието е лошо не само за самите, върху самите страни, но и за останалата част на Европа ефектът е дефлационен. Това може да стане чрез повече инвестиции в е, Германия. Германия постигна толкова голям економически успех, е, че нетните инвестиции са твърде ниски. Заедно с това заплатите могат да се повишат. И ако заплатите в Германия се повишат, германците ще могат повече, в по-голяма степен да пътуват до Италия, Гърция, където ще прекарат добре, но това ще бъде полезно и за гръцката и италианска економика. Това е което економистите наричат ситуация win-win, т.е. всички печелят. Ще остане, след всичко това ще остане още излишък, и, е, и би било полезно да има економически инвестиции, но за, в приоритетни сектори в други европейски страни, което ще помогне за възстановяване на европейската динамика. А, нямаме време. А, но ни остана, остана още един оратор от економическата сила на Европа, Якоб Ван Вайтзекер. Имам два въпроса след тази много интересна дискусия. Първият е свързан с ролята, която държавните инвестиционни фондове играят потенциално за промяна на държавните кредити в държавни инвестиции т.е. диверсифицирани инвестиции. Интересното е това, че Норвегия има държавен инвестиционен фонд, който е 2,5 по-висок от БВП и има дълг от 30%. Можете, разбира се, да решите да изплатите този дълг, но предпочитате да имате по-голям дълг и по-голям държавен инвестиционен фонд. Въпросът ми е дали страните в Европа с много ниски лихви да предприемат нещо подобно, а именно да кажат има огромно желание за сигурни активи като държавни ценни книжа от страни с висок рейтинг и тези средства да се инвестират подобно на норвежкия модел. Вторият ми въпрос е би ли било полезно да се позволи на гражданите, на които им е трудно да намерят в частния сектор начини за инвестиции при ниски разходи за транзакциите, да инвестират в а, а, държавни инвестиционни фондове, на които вярват. И двата въпроса са насочени предимно към държавния секретар от Норвегия, но и към всички, които биха искали да отговорят. Благодаря за а, въпросите. Е, бих казал, че е, е полезно за повечето страни да имат дълг на определено ниво. По финансово-технически причини, е, например, да се поддържа пазар на държавните книжа. Ако няма държавни ценни книжа, не може да има пазар и пазарна цена за тези ценни книжа на, в собствената ни валута. По отношение на допускането на инвеститори да, инвести... да бъдат съинвеститори в фонда за Норвеж, за пенсионните фондове не бихме а, приели тази идея, но разбира се, други фондове а, биха могли да вземат друго решение. Никой друг не иска да се изкаже, така ли? И, е, всъщност, Вторият въпрос е много важен да се насърчат гражданите да инвестират заедно с държавните инвестиционни фондове, защото гражданите могат да купуват облигации на ЕИБ. Те нямат висока доходност, но имат добра възвръщаемост и са отговорни от социална гледна точка но може би този процес трябва да се улесни допълнително, да се създадат с конкретни механизми. Така процедираха японците, създадаха специални спестовни фондове. Благодаря ви много. Искам да благодаря на тримата колеги за тяхното присъствие. За съжаление няма да има заключителни думи, тъй като нямаме време. За нас беше удоволствие да разговаряме с вас и за колегите, които участваха в дебата. Програмата беше много интересна. Сега давам думата на председателя Роберто. Благодаря ти, Маркус. All, to... Първо трябва да направя едно съобщение по-скоро няколко съобщения. Първото съобщение е тъжно. Вчера разбрах, вчера след обяд разбрах за това, че Каро Перен се е споминал. Той е политически консултант в АЛДЕ. От името на нашата комисия искам да изразя нашите съболезнования към неговото семейство приятели и колеги от Алдекор имаш думата. Благодаря ти, Роберто. Това е една реч, която трябва да държа с голямо прискърбие. Карл беше професионалист, отдадена на своята работа, много добре информирана и знаеше всички подробности, беше дискретна и всички я познавахме като много добър и сърдечен човек. Тя беше много уважавана от всичките си колеги, от всички политически групи. Тя беше отличен колега. Ние Искаме да изразим нашите сърдечни заболезнования към нейното семейство, към нейните скъпи приятели, към всички тези, които работиха заедно с нея. Благодаря ти. Може би да обявим минута мълчание в нейна памет. Now, summary or recommendations. Препоръки и решения, взети по време на последното заседание на координаторите на 11 април. Координаторите се съгласиха да изготвят доклади по собствена инициатива, свързано на отношението между ЕСА и трети страни, що се отнася до финансовите услуги и надзора. Излучените има вече излучени кандидати. замразяване на конфискуване и конфискуване на активи. Също е доклад, който ще бъде изготвен по собствена инициатива. IFRS 9, този стандарт, стандарт да бъде отделен от предложението за CRFR. Координаторите решиха в момента да не ускоряват процедурата, свързана с иерархията на субординацията. Що се отнася до тези инструменти, това решение да бъде преразгледано на по-късен етап, когато това е възможно. Преразглеждането на ESA е Джак Деларозие ще участва в този въпрос. Има мнозинство от координаторите, които искат да има процедура да се, про... да се изрази възражение, що се отнася до четвъртата директива за справяне с, паре... с прането на а, пари. Аз ще съм докладчик по темата обществени изслушвания. Изслушване за банковото законодателство. Изслушване, което вече беше проведено. Точка четвърта. Доклад по междуинституционалните преговори. Първо секуризацията на 1 април относно по досето СИАР ние решихме да се даде мандат на EBA, за да се промени член 70А и да може да се измени CRR, така че да се осигури пруденциален надзор на секюритизацията при промени предложението на комисията може да бъде въведено чрез делегиран акт. Член 591 се взима предвид, като се взима предвид становището на съвета и парламента. Доклада трябва да бъде внесен 3 години след влизането в сила на законодателния акт. С законодателите правят предложения за техническите подробности, като изискванията за публикуването на информацията да бъдат по-практически настроени. На техническо ниво 20, по член 28 се извършват уточнения относно микропруденциалния надзор – без да се засягат другите дискусии за спиране на риска, ще бъде преразгледан неофициалния документ за макропруденциалния надзор и ще ни се даде възможност да разглеждаме микропруденциалния надзор и инструменти по текста на ЕП. proposal by the Commission without mandating single supervision by ESMA to foster ЕСМА също ще извършва надзорни дейности, както и тълкуване на критериите, като ще има съвместна комисия по механизма за надзор, за да се улесни работата. Член 17 от санкциите може да бъде взет предвид, но все още няма съгласни. С законодателите обсъдиха документ за изискванията, като има желание да се упростят тези изисквания за целите на секюритизацията и частните транзакции ще бъдат обхванати от дейността на депозитарите. Не се създават вратички и надзорници все още имат право посредством други инструменти да съблюдават действията на инвеститорите на пазара. Напредък е отбелязан по това така важно досие. Благодаря ви. Сега преминаваме към нашето гласуване. Моля ви, колеги, подгответе картите си за гласуване. Нека да направим пробно гласуване. Okay, vote is closed. Край на пробното гласуване. Сега гласуваме по доклада за финансовите технологии на Кора Ванюхезен. Първи е компромиса за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. Компромис Д за против въздържали се приема се. Компромис Е за против въздържали се приема се. Компромис Ф за против въздържали се приема се. Компромис G за против въздържали се приема се компромис. I, I, I, yes, I, I, I, yes, I, uh, amendment 185. 185-то изменение за против въздържали се. Приема се. Всички са за. Просто се забавите при вдигането на ръцете. 068 за против въздържали се. Приема се. Компромис Хаш за против въздържали се приема се. Компромис И за против въздържали се приема се. 182 изменение за против въздържали се приема се. 186 за против въздържали се отхвърля се. 190 за против въздържали се приема се.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 Изменение 251 за против въздържали се приема се. Компромис КУ за против въздържали се приема се. Изменение 159 за против да проверим. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Изменение 261. Втората част само за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 265 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Компромис ФАО за, против, въздържали се, приема се. Втората част на изменение 195 първо, компромис W за против въздържали се приема се. Компромис Хикс за против въздържали се приема се. 296 за против въздържали се отхвърля се. Компромис Y за против въздържали се приема се. Изменение 303 за против въздържали се отхвърля се. Компромис С за против въздържали се приема се. 313-то изменение за против въздържали се приема се. 316-то за против да проверим. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 5 за против въздържали се, приема се. Имко 13 за, против, въздържали се, приема се. Имко 15 за, против, въздържали се, приема се. Имко 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Е, Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 53-то за против въздържали се отхвърля се. Компромис 3 за против въздържали се приема се. 93-то изменение за против въздържали се приема се. И сега гласуваме по изменения текст. По именно гласуване, моля гласувайте. Thank you. Край на гласуването. 45 гласа за, 6 против, 1 въздържава се. Поздравление за докладчика. Um, I need the last page to the next, next meeting. I think we are close, no? Next, just I don't hear. Okay. So, next meet... И така следващото заседание ще бъде на 3 май, сряда, от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30. Закривам заседанието.